Продължаваме нашето заседание. Имам няколко съобщения преди да започнем. Съвета ми предостави позицията си на първо четене, както и становището на комисията. Заглавието ще бъде в протокола. Сега имаме няколко три е, месеца от утрешна дата, за да изразим нашето становище. Второ, протокол от вчерашното заседание